с, с ответните комисии съгласно член 231 се при, приемаме съответните изменения, ако в рамките на 24 часа не се получи възражение, можете да намерите текста в директното предаване и ще бъде приложен към текста. Съгласно член 80 и е, и 78 е, аз е, ще работя заедно с заместник председателят по в, е, в, споменатия въпрос, като това ще бъде приложено към настоящия протокол. А сега